Okay. And uh, so, dear colleagues, please take your... Скъпи колеги, моля вземете местата си, за да започваме. Кристина, Уиджи Моргано, трябва да започваме. Моля за тишина в залата. Всички ли са тук? Добре. Понеделник след обяд е Трудно е да се съберат в залата всички колеги. Бих искала да приветствам горещо с добре дошли нашите специални гости. Вие всички добре познавате Кен Лоуч. Той е наш специален гост на днешното заседание – Селин Шама. Тя участва в наградата Лукс с група Момичета, един чудесен филм през 2014 година. А сред нас е също така и Андреа Сегре, италиански режисьор, който представи един филм, който спечели награда за Лукс през 2012 година. За нас е удоволствие да приветстваме с добре дошла и госпожа Дорис Пак. Тя е бивш председател на нашата комисия, но е и един вид майката на наградата Лукс – Сега тя играе ролята на координатор на наградата Лукс, задача, която бе поставена от председателя Шуц. Сега ще продължа на италиански. Бих искала да кажа, че за нас е изключителна чест, а и сме изключително развълнувани да посрещнем тук сред нас толкова високопоставени гости в европейското кино. Най-напред бих искала да отдам почет на един голям режисьор, Андреас Жважда, който ни напусна днес на 90 години. Това е един голям полски режисьор, който по своя стил, в който използваше много алегории, представляваше един глас, призоваващ за свобода. Той разглеждаше историята на източна Европа след Втората световна война. 1976 година той получи награда Златната палма с един от своите филми. Той живееше в Варшава и по напълно символичен и духовно извисен начин успя да прокара своето послание. Той получи Оскар за цялостна дейност през 2000 и 2006 година, както и Златната мечка на фестивала в Берлин. Това са някои от жалоните на неговия живот – мисля, че беше уместно да напомним неговото творчество, защото той наистина беше една знаменита личност в европейското кино. Най-малкото, което можем да направим е да го аплодираме. Подарси che dopo vedremo парламентарио на пик. може би бихме могли да пуснем едно кратко видео в негова памет в парламентариума. Скъпи гости, тази година е специална, защото честваме 10 годишнината от наградата Лукс, награда в областта на киното, създадена от Европейския парламент с цел да се потърси едно по-богато европейско кино. Говорим за разнообразие, но и за споделяне на едината европейска култура, която всички ние споделяме в Европа. В това европейско кино се отразява и съвременна Европа. Тази година решихме да честваме 10 годишнината с а, няколко гости, сред които Кен Лоуч, който два пъти е получавал златната палма. Бих искала да му благодаря, както на него, така и на двамата други режисьори, които се присъединиха към нас. Нашето заседание се излъчва директно в интернет, както и по Web Cinema. Наградата Лукс отразява значението, което придава Европейския парламент на богатството на европейското кино. Ние отдаваме значимото на творческия език – Филмите са с субтитри на 24-те официални езика на Европейския съюз. По този начин ние оставаме обединени в многообразието. Филмите могат да бъдат излъчени във всички държави членки. Голям брой млади творци и независими киносалони успяха да получат гласност и в държави, различни от тяхната държава на происход. Някои филми се радваха на широк успех дори извън европейските граници. След малко ще чуем нашите гости, но това, което можем да кажем, най-малкото, което можем да кажем е, че тези филми получиха гласност извън границите на Европейския съюз. Освен наградата Лукс, тези филми, като Аида, например, получиха и други награди. През последните години, благодарение на участието на всеки един в тази зала и благодарение на персонала, който лично се зае с наградата Лукс, наградата Лукс можа да се развие главоломно. 50 държави възнамеряваха да представят филм на тази годишната награда. Филмите финалисти се излъчват, включително и тук в Европейския парламент. Филмите много често са съвместна дейност на няколко държави като например Тимерман и животът ми като тиквичка. Както знаете, европейските депутати ще имат възможност да гласуват, като лауреатите ще бъдат представени на 23 в Страсбург. Наградата Лукс се представя също така и на други кинофестивали в Кан, в Венеция. Много от филмите, които получават наградата Лукс, участват и в други кинофестивали. Тук има пет млади режисьора. Моля ви, станете, за да ви видим, да ви видим, че вие съществувате. Моля, аплодирайте ги. Това са млади хора, които разпространяват европейското кино тук в Европа. Благодаря ви. Днес на площада пред Европейския парламент сте имали възможност да видите обявлението за филмите, които са номинирани за наградата Лукс. Имаше големи афиши, сред които 100 филма, които нямат име. Това само показва колко много се разви наградата Лукс през последните години. Филмите ще се излучват едновременно в 28 държави, членки едновременно. Ще има субтитри на 24-те официални езика. В киногале... Това е по инициатива на киногалерията в Брюксел. Виждате как киното по призвание надскача националните граници. Ето защо и ние бихме искали да насърчим независимото кино. Това е необходимо, за да се създаде истинско пространство на европейското кино. По този начин ще насърчим европейската киноиндустрия. Наградата Лукс позволи да се насочи вниманието към независимото кино, към някои е, лично изживяни истории, към европейската история. Европа е в етична и културна криза, но също и в социална такава. Глобализацията, предизвикателствата в областта на културата – неравенството, безработицата сред младите хора, дискриминацията, големите очаквания, големите надежди за една Европа, която да отговаря на очакванията на всички, са все теми, които могат да бъдат разгледани през призмата на киното. По този начин всички ние се запознаваме с интересни аспекти, които не винаги можем да съзрем сами. Бихме искали да инвестираме в европейското кино. Това е наложително, ако желаем да построим тази Европа, към която се стремим. В заключение бих искала да кажа, че съм изключително щастлива, че въпреки, че като че ли на пръв поглед Европа забравя киното, председателят Юнкер заяви, че перлите в короната са именно тези филми. Това си е истинско признание за приноса на европейските режисьори, приноса им към културното многообразие. На следващо място – през последните години европейското кино позна отлични резултати. 800 хиляди билета бяха продадени в киносалоните. 30% от излъчваните в европейските киносалони филми са с европейски происход. Това стана възможно благодарение на програмата Медия. Бихме искали чрез нея да продължим да насърчаваме за снимането и излъчването на европейски филми. Може да си представите колко е трудна задачата, пред която са изправени сценаристите, режисьората, хората а, като вас. Вашата задача е и от етично естество – Днес трябва да изграждаме мостове, за да можем да се разбираме, да водим диалог, да се опознаем. Европа желае в някои части на Европа, като например в вашата държава, уважаеми господин Кен Лоуч, е, започва да се изграждат огради, а вашата държава дори желая да напусне Европейския съюз. За тези за които битката продължава в Европа, се надяваме, че нещата ще се подобрят. Надяваме се, че културата ще си остане тази сфера, която да ни позволи да споделяме единни ценности и да спазваме основните човешки права. Сега незабавно ще ви дам думата, защото с нетърпение очакваме вашето изказване. Колегите, които желаят да вземат думата, ще имат тази възможност, след което може да се обозначите. Ще попитаме госпожа Дорис пак дали би искала да зададе въпрос на някой от гостите ни, господин Лолч, госпожа Сиама, господин Сегре. Заповядайте, господин Лолч. Thank you. And, um, thank you. Благодаря. Благодаря ви и за поканата. Благодаря и за тази привилегия да мога да ви да кажа няколко думи пред вас. Малко съм стреснат от е, е, тази е, голяма аудитория. Първо да кажа, аз едва сега научих за кончената на Анджай Вайда от вас и бих искал наистина да отдам почет на този велик, голям режисьор, за мен и приятелите, които се вълнуват за европейското кино, той беше един от големите майстори, който отразяваше до голяма степен това, което се случваше в Польша, но говори и от името на човечеството. Наистина той беше вдъхновение за тези, които работят в областта на европейското кино. С Богом, Анджей Вайда. Мисля наистина, че е много уместно е, името на наградата Лукс. Лакс. Светлина. Светлината е основен елемент от киното, цел, цело лентата, на която снимат филмите. Е, отразява светлината, но а, филмите и хвърлят светлина върху а, истории, образи, характери или казват неща, които, които осветяват а, и хвърлят светлина върху а, обществения а, дискурс. Така че светлината е основен елемент от киното. Важно е, защото всъщност стойностите на просветлението, са сега под е, заплаха и е, отдаването на, на приоритет на разума е, е, пред е, сляпата вяра е нещо, което трябва да отстояваме. И във всичко това светлината и просвещението е, са неща, е, които трябва да ни занимават. И е, съм убеден, че и, е, хората е, у дома, мнозина споделят това мнение съжаление не всички. Това, което ако трябва да правим добри филми, всъщност киното трябва на киното му трябва топлина, то трябва да излъчва топ тополи, топлота е, към нашия е, събрат човек. Понякога, разбира се, от екрана трябва да е, се излъчва и гняв. Е, понякога сме е, и гневни с нещата, които стават. Но светлината трябва да осветява добри, положителни неща. Искам да кажа няколко неща. Ще поговоря малко за киното и какво може да постигне киното и по-конкретно какво е, при кинопроизводството в Великобритания може и, и е, британската индустрия може да, да, да постигне е, и какво очаква от европейските институции, дали ще го получим, не знаем. Да кажа, ще кажа нещо и за проблема, дилемата на левите е, във връзка с референдума в Великобритания, защото аз мисля, че е, посланията им бяха е, зле разбрани и неадекватно, не, невярно предадени. И е, тук е, навлизам в доста спорна, доста така е, дълбоки води, е, като е, ви предоставям е, вести от е, моята страна, които може би не са предадени точно така от медиите и, и пресата. Аз ще се опитам да ви кажа какво е, е, действително става там, което може би е различно от това, което чувате от медиите. Така или иначе, може би ще ви е интересно. И така, киното. Каквото и да говорим за киното, то е най- великолепната, най-прекрасната, най-невероятната медия. И, е, и можем да го кажем, защото ние се вълнуваме. Е, нас ни интересува и формата, и, и начина на, на и, и съдържанието. И това е нещо прекрасно. Там се съдържа драма, истории, конфликти, решаване на конфликти и всичко се съдържа. Uh, той е и един вид изобразително изкуство, той е визуално изкуство, предава посланието си чрез образи. Може да бъде и творчески, да дава поднем на, на, на, на творческия гений, да стига до сюрреализъм. Може да бъде много да отразява богато въображение. Във всички случаи това наистина е най-изключителната е, форма, е, е, най-изключителен вид изкуство. Но разбира се, страда и от проблеми. Един от проблемите е, че повече от другите форми на е превърнато в стока и на него се гледа като на стока инвестиция и всъщност доста скъпа инвестиция често случаи. И хората, които правят тази инвестиция, гледат продукта под лупа с особено внимание, така че комуникацията се предопределя от факта, че това е инвестиция и колкото е по-голяма инвестицията, толкова по-малко почтеност е, има в е, нейното представене, защото е, се предопределящо е именно фактори и стоеността на инвестицията, не историите, които предават. Значи, когато гледате филми, винаги мислете в тази посока. До каква степен този филм е направен с цел да бъде стока и до каква степен целта е да да, да сподели с вас някакви образи, шега, история, някаква, ако щете, полет на въображението. Сега фактът е, факт е, че ние сме колонизирани. Колонизирани сме от американската култура. Разбира се, влиянието е различно в отделните страни. Ние страдаме особено, тъй като според тях ние имаме общ език говорим един и същ език, е, което се явява проблем за нас. И както всички знаете, както знаете от други примери, е, е, САЩ не обичат, гражданите обичат не обичат партньорите, искат субекти. Те търсят клиенти или субекти. Така че този вид колонизация е нещо, което не трябва да забравяме, когато говорим и за кино. Другата обща констатация за европейските филми е, че славата на европейското кино се крие в неговото богатство и разнообразие, изключително богатство на традиции. За мен, например, италианските следвоенни филми си, изиграха особено важна роля, както и чешките филми от 60-те години, но както и е, филмите от Източна Европа, френските прекрасни филми, испански, скандинавски филми, германски филми, белгийски. Е, филми от цяла Европа. Е, всеки отразява различна традиция, различен стил, различен, мотив, различен мотивация и стил. И, и е, това трябва да отстояваме именно. Е, това разнообразие и богатство. Още нещо ще кажа и няма да се спирам, защото другите знаят сигурно повече от мен. Но колкото до, до връзката между киното и напускането ни на Европейския съюз на Обединеното кралство, различни е, институции подпомагат европейското кино. Но никоя не е стигнала достатъчно далеч. Всички излизат с е, чудесни идеи, е, всичко това е чудесно, но ръцете им са вързани. Едно от организациите, които ще напуснем сега е Creative Europe, която влага средства в разработване на, на сценарии и разпределение разпространение на разпространение. Е, ние получавахме помощ от Creative Europe и напуснем ли, ще загубим тази помощ, освен ако разбира се не си плащаме е, внос, за да останем е, членове на тази е, организация и според мен трябва да го направим. Другата, Юримаж, която е, инвестира в е, финансиране на, на кинопродукции, ние участвахме, торите ни из, извадиха през 99-та е, е, е, и наистина, когато се водят преговори, би трябвало да настояваме да се върнем в нея. Те няма да го направят, но ние трябва. Съвместни продукции и договора за такива съществува, но и те ще пострадат, защото много от съвместните продукции, копродукциите, зависят от всъщност е, е, продуцентите получават е, данъчна отстъпка от правителството си за такъв вид продукции. Това е, ще зависи от това дали някои е, кинодейци, които участват във филма, използват е, стоки и услуги. Например, имаме много добри отношения, в това, връзки в това отношение с Белгия, белгийски киноработници, които са чудесни. Те ни носят шоколади, Жак, записи на Жак Брел и което най-хубаво идват със своето въображение и творчески устрем. И ние обичаме да работим с тях, но белгийските копродукции продукции функционират, защото тези дружества имат полза. Ако те не могат да дойдат при нас, ако трябва да попълват разни формуляри, милион документи, това няма да проработи и ще пропаднат и копродукциите, което е лошо огромна културна полза има от работата с хора в, отдел, в различни страни. Ние се учим един от друг, е, създаваме приятелски връзки, е, гледаме на света през лични очи. От това също има полза. И сега е, перспективата да се свием обратно в собствените си черупки е ужас, отчаяваща и, и, и е погрешна. И е, чух е, един слух, тази седмица си мислех за европейските въпроси, готвейки се за това изпитание. И чух и доста лош слух, е, че някои европейски комисари искат да гледат на Европа, да третират Европа като един, едно цяло по отношение продажбите на филми. Това би било крайно глупаво. Вярно ли е? Кажете ми, че, че не е вярно. Би било ужасно глупаво, защото то ще работи срещу това разнообразие и богатство. Защото ако продаваш на цялата територия, как ще защитиш чешки език, как ще защитиш италиански, белгийски, всички различни езици. Има а, а езиците са нашата история. Език е нашата самоличност и трябва да го отстояваме. Не трябва да сложим всичко в кюпа, като под общата, е, общия етикет европейско. толкова за киното. Сега Другото, за което исках да поговоря, беше референдума и това е, ужасно изпитание, през което е, минахме. Първо, е, съществува един мит, който искам да разбия. Е, мита, за който хората ми говорят или който описват пред мен е, че Британия, Великобритания е гласувала за напускане, поради, защото работническата класа били расисти. Нищо не е по-невярно. Две трети от гласовете за напускане са от десните партии, от торите там. Една трета лейбаристите и е, съвсем разбираемо е, че това е от райони, където е, са отмрели старите е, промишлени производства, нищо не ги замества, хората работят, са безработни, агенциите работят, няма никаква сигурност, хората са отчуждени, изоставени, забравени, политиците не ги чуват, никой не се интересува от тях. И каквото казват политиците, ние ще направим обратното, казват те. Оттам дойде дойдоха е, много гласове, но това не е мнозинството. Мнозинството, което ни изведе от Европа е, е, е десницата. Да няма съмнение по този въпрос. Но левицата е, е, е изправена пред следната дилема. Говоря за сериозната левица, не за, за социал-демократите. Сериозната левица е, има, е изправена пред дилемата, следната дилема – истинската левица. Дилемата бе следната. Оставаме ли в една организация, която е дясно ориентирана, която почива върху необоздана корпор... безконтролна корпоративна власт или напускаме и напускаме не само тези в Европейския съюз, но и се изправяме пред това правителство в Великобритания, което отива още по-надясно от всякаква дясна група в Европейския съюз. Това е проблема на левите и това е дилемата. В известен смисъл това е тактически въпрос. Значи, врага е неолиберализма и това, до което той води, как ще се борим с него, вътре и вън. И мисля, че в, в това, което чувам аз, пък от, от хората, които говорят по нашата телевизия, както и големите имена от Европейския съюз, те не признават това въобще. И в общественият говорене на тази тема също не се признава това. Става дума за е, изцяло е, този ход бе доминиран от е, десницата и бе поставен въпрос така, искаме ли да си върнем независимостта или да бъдем под гласници на брюкселските бюрократи. И, това е глупостта. Нивото на, на, на дебата беше на, на, на ниво а, детска градина. Какво а, сериозната дискусия е, сериозният въпрос е, а, какво искат хората, как можем да направим а, Европа такава, а, че хората в нея да живеят а, съвместно с своето достоинство, с, а, своята прилична работа, с, а, с а, възможността да отглеждат а, и правят семейство. Е, Европа, в която всеки пази своето достоинство. Този е, дискурс остана на страна. Той, той бе е, пренебрегнат. Защото въпросът бе поставен така. Ако останем в Европа, сега ще видя цитата, за да съм точен. Какви са документите за... Е, е, а, имам преди договор за функционирането на Европейския съюз, член 119. Е, От държавите се иска да приемат, цитирам, економическа политика, която се води според принципите на свободна пазарна економика и свободна конкуренция. Друг член действа според принципите на отворения пазар и свободна конкуренция. И ако смятаме, че това са просто думи и останали някъде е, на хартия, не е така. Това е, е, трябва да отразява всички аспекти на економиката в Европа. Потърсих е, е, друг документ, така наречен четвърти железопътен пакет. Аз е, попаднах на документи свързани с него, вероятно вие сте запознати, аз не знаех. Е, това, тук става дума за връщането на железопътните линии в публични, като публична собственост. Не говоря за Великобритания, там е пълен провал. Ако имаш билет за една, една компания, не можеш да се качиш на влака на друга компания и така нататък плащаме повече субсидии на частните железопътни компании, отколкото е, някога сме плащали за държавните е, е, ЖП, държавния ЖП транспорт. Непрекъснато се води битка между е, една дружество и поддръжниците е, е, и, и, а, а, тези, които отговарят за поддръжката, собственици, които отговарят за поддръжката, които са подоставчици, подизпълнители. Това доведе до много злополуки по железопътните линии. И тук се казва, че железопътните услуги трябва да са открити за публичен сектор. Същото се отнася до почтенските услуги, до е, общинските е, е, услуги, електричество, водоснабдяване. Е, имате ли, е, ако е, директно ви се спуска водата от държавно дружество, къде е конкуренцията? Е, жилищното настаняване е, строят се луксозни апартаменти, а броя на бездомните се увеличава. И а, няма смисъл, трябва публични инвестиции, за да има е, дом, покрив за всеки. А, Тити, ТИТИП, предполагам, че вече е мъртв в този договор, но говори се за него, дори да е мъртъв. Мисля, че с канадците е, е такъв договор е подписан, където и според него демократично избраните ще бъдат обект на капризите на големите кур... на круп... многонационални е, корпорации. Е, и разбира се, това се под е, доказва, това се от решенията на европейските съдилища, редица съдебни решения налагат правото на, на корпорациите върху правата на, на работещите, ограничават просъюзните действия и ограничават възможността за колективно договаряне и създават се възможности за подкопаване на, на, на синдикални споразумения в а, договори в дадена страна. А, как това е дилемата на, на, на, леви, на левицата и тя е сериозна. Фактът е, че Европейския съюз е, е принуден от идеологически съображения да следва тази неолиберална програма. Това е сегашната практика, подплатена от много документи и сякаш е, като е, е, мото изписано на, на Клейморска скала е това. Е, е а това е всъщност е, е лоша е, економическа организация, която работи против интересите на работническата класа. Това беше наистина, е, ставаше дума за едно тактическо решение. Какви са резултати този нелиберална Европа? Предполагам, че е, някои се гордеят с това, масова безработица, е, е, е младежка безработица близо 20%, е, правата на крайно десните е, е, се увеличават, властта им расте. Предполагам, че и тук има крайно десни. Е, Найджел Фараш сега е доста зает. Мисля, че пътува на посещение в Нью Йорк. Не му е лесно. Сигурен съм, че не е тук в момента. Но нека да вземем примери, например, Гърция и ужасното съдба, която сполетя гърците с един е, дълг, който никога не могат да изплатят е, и са принудени да продават е, публичните имущество, за да успокоят големите корпорации, които ще присвоят богатството на гръцкия народ. Сега, новините от Великобритания, може би не сте е, чували е, точно е, такива новини. В Обединеното кралство имаме едно общество, което е гневно, разочаровано, отчуждено и разделено. Да, има единия фактор е масовата безработица, но извън това имаме 5,5 милиона души, които са на частична работа, работят един-два дни в седмицата. Не, не попадат в статистиката за безработни, но те едва преживяват. Често е, зависят от държавни помощи, за да оцелеят пет и половина са с такива договори. Други с а, а, не, нестабилни а, договори. А, а, получава три дни, договор за три дни в седмицата, в останал, може седмици след да работи, но трябва да е винаги на разположение. Споменах жилището настаняване, бездомните. В Лондон, както вероятно знаете, работници е, не могат да, да е, нямат къде да живеят, защото найемите са много високи. Е, говорих с учител, начален учител от преди два дни, който трябва да напусне Лондон, да живее тя, извинете, която сега живее на мили от Лондон, защото не може да си позволи найема в Лондон, защото е, жилищния пазар в Лондон, строи луксозни апартаменти, които ако минете вече ще видите, че са тъмни, никой не живее в тях, защото това е, това е, то, те са строени за инвестиция. Един апартамент се продава за 15 милиона лири стерлинги. Това е пазара жилищ, на жилища в е, Лондон. Преподаватели, е, пожарникари, медицински сестри е, трябва да напускат Лондон и се отдалечават на десетки, стотици мили, защото не могат да си го позволят. Почти свършвам. Още един въпрос, може би въпрос към вас, може би някой от вас знае отговора. Ние сме една страна на, на големи контрасти и е, е, огромно неравенство. Директорите получават, е, са получили близо 50%, доходите на, на, на директори на предприятия са нас и 50% на, на работниците почти нула. Има е, е, директор, който може да полу... за 45 минути печели два, което един работник печели е, в годината. Това е средна надница за година, не, не е, ми, минималната. Огромно е, ни е, контрасти. Е, имаме страна, е, в която са разпространени така наречите food banks, е, хранителни банки, е, е, столове за бездомните. Ние не знаехме какво означава това понятие до преди няколко години. 1,5 милиона такива пакети хранителни бяха раздани миналата година. Почти половин милион за деца от така наречените столове за бедни. от е, тези мерки на економии хората с, е, с, е, ограниченията са следва, след, шест пъти повече страдат работниците и когато хора като Тереза Мей казват, че политиката им насочена към интересите на работниците, това е просто смехотворно хората, които са на дъното, те са най-уязвими. Това са хората, които имат най-отчаяна нужда от помощ. Хора, които са твърде болни, но им се казва, че трябва да работят. Това е наистина едно съвсем съзнателно жестоко решение, защото се внушава, че ако си беден, твой си е проблема. Ако нямаш покрив над главата, твой, твой е вината. Е, имаше един случай с е, един е, човек, който получил инфаркт, не можел да работи когато е, атестацията, която му дава е, е, в момента, в който той е пред комисия, по интервюто с комисията ТЕЛК, той получава нов удар. Не може да попълни, да попълни формуляра, така че е наказан за това, че не е успял да попълни формуляра, макар че е получил пристъп в момента, в който е трябвало да попълни. Това е факта, това е реалният живот за стотици и милиони райони. Е, така че гордеем ли се с успеха е, неолиберална Европа или неолиберална Великобритания? Едва ли. Но това е, ето, контекста на нашите филми нашата отговорност като е, кинотворци е една, единствена, да казваме истината. И нещо друго, което исках да кажа, може би то ще изникне във въпросите. Това е за пръв път в, е, в живота ми и в историята на Лейбористската партия имаме мъж, който наистина е, отстоява интересите на работническата класа. Той ще се опита да ограничи е, времето влияние на капитала и корпорациите. Той е първия лейбаристски водач, който е, застава на е, предните редици с стъчкуващите, редом с стъчкуващите. Представете си, лейбаристската партия никога не е имала водач, лейбарист, който е, се е, е щъцкувал заедно с работниците. Изключителен момент. Ето защо няма да чуете нито една положителна дума в негова полза от британската преса, от BBC и от ITV. Така че от мен е, да знаете, че той е чудесен човек е, и е изключителна възможност, е, ако имаше действителен избор. Затова няма да чуете нито една добра дума за него от власт имеещите, просто защото той е трън в очите. И да свърша в дневника си имам редица, съм си записал много цитати. Тук е един, който може да послужи за мото на, за филм, на всеки, който се опита да работи в нашия бизнес. Това е цитат от Брехт. Мисля, че не е добър превод на английски всеки, който говори германски, е, немски като първи език, е, да ме, е, моля да ме извини за доста тромавия превод на този велик социалист и поет, но той не писа следното. Винаги съм смятал, че най-простичките думи трябва да излезат да, да, на повърхността. Когато казвам на какво приличат нещата, това ще, ще разбие сърцата на всички. И ако ще, това, че ще се провалиш, ако не се бориш, ще пропаднеш, ако не се бориш, мисля, че е ясно за всички. Благодаря. Благодаря, Кен Лоуч. Благодаря за тази вдъхновена реч. Мисля, че действително ви предоставихме подходящата трибуна, е, именно да казвате истината, когато сте представител на филмовата трибуна. Вие говорихте свободно, вдъхновяващо, с голяма сила. Относно причините защо киното трябва да бъде свободно в избора си на изкъсни. В тази комисия, в целия парламент се борим за културното многообразие и характеристиките по места да могат да процъфтяват, да има по-добър достъп до културата на гражданите и за гражданите. Освен това, ние бихме искали културно езиково многообразие да съществува и да бъде признато като културно богатство на Европа. И отрасъла също трябва да подходи по този начин. Така трябва да гледаме и на целия свят. Не би трябвало тук да се възприеме пазарния подход. И наистина а, е, либерализма в този смисъл е голямо предизвикателство. А, зная, че наистина философията зад договорите са насочени към социалната, социалната пазарна економика и това е неолиберален подход. Има много разисквания, които се водят в парламента. Различните политически групи също стояват подобни принципи. Например, при е, командироването на работниците в момента е, и изискваме от комисията да гарантира социална справедливост в рамките на този пакет. Много мерки, според нас, застрашават социалното сплутение, увеличават а, бедността, т.е. има различни подходи и тук в парламента има изключително горещи дебати, устояват се различни позиции, хората се изразяват по различен начин. Наистина всички знаете какви са предизвикателствата, пред които ние сме изправени а, в този парламент. Ние бихме искали да има социално благосъстояние и да защитаваме уважаваме този принцип, да има растеж и да помогнем на бъдещото поколение, да има символи на надеждата. А за несправедливостта, за който вие говорите, да, ние знаем, съзнаваме всичко това, но сме на мнение, че политиката наистина трябва да назове проблема, но трябва да има коража, трябва да може да създаде и надеждата, да вдъхне надеждата за Европа. По-рано имаше времена, в което неолиберализмът преобладаваше, може би, но сега има многообразие на нашите позиции, включително и в тази област. Аз е, не искам в момента наистина да навлезам в този сериозен политически дебат, но много благодаря. Понякога се чувствам, може би, неловко, като чуем тези а, е, гневни думи. Те ни напомнят за нашето призвание. Благодаря ви за всичко това. Сега ще дам думата на Дори Спа. Благодаря, че е днес сред нас. Много сме работили с Дорис в рамките на наградата Люкс. Моля, Дорис, Заповядай, след което ще чуем и останалите двама режисьори. Благодаря. Аз се срещах с Кен Лоуч преди 5 години. От тогава не е мръднал. Не, се, не се е променил. Наистина, е, знаено с съпругата му прекарахме една чудесна вечер, говорихме за социализъм, е, говорихме много за социалистите. Сега, това не е мястото, е, където би трябвало да, да е, спорим. Някои от нещата, които казах, е, каза той е, вярно, но да се стовари всичко на главата на Европейския съюз не е, не е правилно ние можем да, да... Той не вижда всичко, което ние правим. Той вижда лошите неща, затова не бих е, е, искала да продължа в този дух. Е, това е наша тема за спор. Имаме двама души, които са много важни тук. Седи Шарма и друг, който е, направи чудесен филм – Лабон Дефи, Андре Сегре, който веднъж победи със своя филм Йосоно. И е, аз а, а, а, видях филма и на Кен Лоуч е, в Кан. А, е, всички тези филми третират социални проблеми и а, наистина грабват сърцето на хората, които ги гледат. Но, за съжаление, е, филмите, ако са италиански, немски или е, естонски, не са разбираеми, просто защото е, езиците са различни. И това беше и идеята и духа на тази наглада, награда. Лук Лукс да се из, изберат е, три филма, не от парламента, от е, хора в, е, от киносалите, разбира се. Е, и наистина е, филмите, които са избрани тази година са е, прекрасни. Въпросът е, е дали е, ще видим е, тези филми. Филма на Кен Лауч не мога да си представя, че ще събере голяма публика. Просто защото той е, отправя едно много специфично послание. И ако няма субтитри на немски, френски или полски, той няма да се гледа. И тук бих се, се обърнал към колегата Силия Шарма разбрах, че има онлайн платформа, обявила е такава платформа, където филми, които не се показват е, в е, е, кината или пък нямат съответно субтитри, тази платформа с образователна цел предлага филми на своите колеги. Бихте ли казали няколко думи за тази инициатива? Добър ден. Това е не само образователна платформа, тя е по поискване. Виртуална платформа, кино такава, която се зароди във Франция по инициатива на един режисьор и на един економически партньор. Идеята беше да създадем кинематека, в която да има филми от 20 век, които са обект на филмовото наследство. Като всеки режисьор от своя страна, нещо, което ме помоли Кен Лоуча, той ме помоли да му представя списък с тези режисьори, та всеки режисьор представя своите 50 любими филма, които ще представи и ще режисира. Това е разликата между киното днес и в миналото. Не става въпрос за филми, които никой никъде не може да а, намери, а, филми, които фигурират върху една или друга платформа. В този случай ние искахме да заменим алгоритмите и режисьорите да бъдат тези, които да говорят за любимите си филми. Така че да, има образователна цел, но най-вече става въпрос за разпространяване на културното наследство. Скоро най-вероятно ще има такава платформа в Италия, в Белгия. Към момента обаче все още не сме ориентирани към пазара, но имаме такава идея. с което отговорих на въпроса. Äh, Благодаря, Селин. Бих искала да се обърна и към Андре по, с подобен въпрос. Доколкото зная, вие проявявате особен интерес към документалните филми. Но, за съжаление, документалните филми не се разпространяват така, както е, е художествените филми. Ето защо успя, ти, ти успя всъщност да си е, така, е, намериш една е, независима формула, за да, чрез която да можеш да покажеш на по-голям брой зрители филмите си. Благодаря на всички. Благодаря. Да, позволете да споделя следното. Вече няколко години Документалните филми са изключително популярни, имат голям успех на международните филмови фестивали и имат своя публика, особено сред младите хора. Всъщност, според мен, наистина има вече едно размиване на ясната граница между игрални филми и документални филми тази граница много често се прекрачва. Едни обикновени хора стават великолепни актьори, а великолепни актьори се обръщат в обикновени хора. И ние винаги се позоваваме на реалността, когато създаваме своите истории, което ни дава възможност да говорим за реалността, но правим крачка и отвъд реалното. Интересното, важното е, че хората ги гледат и това е смисъл на нашата работа. Наистина, това е във връзка изказаното от Кен Лауч. Важно е да говорим не само за филмите, но и за економическата система, в която живеем. Има огромно неравенство, което съществува, включително и при разпределението на филмите. И всичко това е свързано и с двойствения характер на явлението кино а, самото създаване, производството на филми и въздействието от друга страна. И а, м, изключително важно е, а, че когато става въпрос за модела на разпределение, модела за финансиране, понякога това може да бъде унищожаващо самия филм. А, да ви разкажа какво точно имам предвид, да мога илю... да иллюстрирам идеята си. Не мога да кажа какви са имената на хората, ще ги, а, няма да ги споделя с вас, ще ги скрия. А, не само защото не съм получил тяхното разрешение да разкажа тяхната личната история пред Европейския парламент, а по-конкретно, защото много трудно ще бъде самите те да се изправя пред обществеността и да споделят своята история. Двама млади хора, които през последните месеци а, спасиха киното в един малък град от 10 000 жители в Италия. Би трябвало да им издигнат статуи те са млади, а пък аз успяха да спасят киното в града си. Изключително постижение, културно постижение. Защо са го направили ли ми? Защото а, обичат киното. Единият е инженер, граждански инженер, другият е данъчен служител. Но им харесва киното и са решили, че искат да спасят киното си, което щяло да бъде закрито управлявало се от е, местната църква, но просто не им стигали средствата. И те се заели. Решили се, че киното трябва да съществува и то безплатно. И а, е, когато са успели да наберат средства в града, да се измислят начин по който да спасят киното, а, е, може би а, това е един модел на економиката на споделянето. Те са намерили хора, които да могат да почистят съответно салона, да поправят прожекционния апарат. И след това са започнали да мислят точно кои филми да започнат да излъчват. Те самите имат семейство, децата им казали. Ами, и тате, може ли да гледаме последните рисувани филмчета на Дисни, например? Ми да, защо не? Обадили се на е, диспатрибутора, съответно в Италия. новия филм да открием Дори. за него оставало въпрос и дистрибутор казва, ми да, разбира се. Разпространяващата компания казва, ако искате да излъчвате наши филми, например в събота и неделя, за семействата и децата, Можете, но тогава трябва да ги излъчвате всеки ден. Ако не, ще трябва да платите глоба от 5000. А не, искаме само събота и неделя да излъчваме детските филмчета, а след това искаме да излъчваме и документални филми. Необходимо е да се спазват обаче, от друга страна, казали от фирмата, договорните условия. И а, е, в крайна сметка аз успях да се срещна с тях, защото се излъчва моя филм в една сряда и ми разказаха своята история. Казаха ми, ето, това е един много прост модел, който споделям пред вас. Това ни казаха. Защо няма място, където да не можем да оповестим неправдата? Защо да няма някаква трибуна, на която да кажем, това е неправилно, защо да не можем да показваме тези филми безплатни? А, е, тук става въпрос за един принцип какво хората искат или не искат да се излъчва в кината. Ето това е един форум, форум, който можем да използваме, за да говорим за подобни проблеми. Защото всичко това е свързано и с други а, а, неравенства, на които ставаме свидетели. През последните няколко години обикалях Италия с филмите си, разговарях с зрителите, разговарях с хората и всички казват, че всички участват в неравна битка. Ако някой ги подкрепи в битката срещу, да речем, дистрибуцията на филмите Fox или Дисни или проче, може да има, разбира се, един телефон, на който може да се обадят и да изкаже своето недоволство, но те не го правят. Така че, как може да съществува разнообразие във филмите? Ние създаваме нови идеи, има дистрибутори, но някой трябва да ги подкрепи. Ако не се променят правилата, винаги пазара ще бъде водещ. Благодаря. Госпожа Пак, благодаря. Изключително вълнуващо е това, което ни разказахте. Както и Кен Лоуч разказа нещо вълнуващо ми пред него, искам да кажа следното. Ние разполагаме с структурните фондове. Те, например, се бяха използвани и се използват в Полша, за да се спасят кина, да се цифровизират филми. Това са кина обикновено в откъснати, отдалечени места, които нямат е, нужното оборудване от най-съвременни технологични средства, така че културата работи съвместно, вклюс с економически интерес, да се получи нещо наистина, е, наистина е, към такива цели, не точно както вие казахте, високо хуманни, но в крайна сметка се стига до положително решение. Кен Лоуч също така е, каза, че е, най-последните от филмите му могат да се е, излъчват безплатно. Всеки, който желая да направи това, може да го направи безплатно. Ето, това е прекрасно, прекрасна инициатива. Той може да си го позволи. А, вероятно господин Сегре и госпожа Сияма надали могат да си го позволят, но в крайна сметка не са длъжни да възприемат подобна стъпка. Но това е една изключителна стъпка. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Председател. Благодаря. Първо, благодаря за уточнението, което внесохте. Господин Сегре, е, вие говорихте за една конкретна ситуация в нашата страна, в Италия, а пък Европейския парламент прие е, всъщност е, един закон, който ще защитава историческите кина. Това ще бъде валидно за различни места трябва да намерим действително правилните економически модели, е, за да може да има подобно разпределение на творби, които, които са качествени. Според мен националните органи могат да бъдат лостовете, е, които ще ни помогнат да се разбие тези монополи. И нека да не забравяме европейското измерение. Сега обръщам се към колегите. Дали желаете думата? Господин Малтезе. Примерът Трупел е, е После госпожа Трупел. Госпожа Трупел. Ще започна първо с благодарност към господин Кен Лоуч. Наистина е изключително вдъхновяваща реч, особено когато говорихте за светлината. Понякога, понякога става е, хладна и е нужно да малко е позаграем. Нужно е да има е, топлина. И благодаря много. Много ни хареса всичко това точно в е, този форум в Европейския парламент. Е, е, изключително важно е да има тази страст, страст към изкуството, за да може можем да стигнем до гражданите, до зрителите и да им представим една различна перспектива. Ако правилно съм разбрала, искам да се спра от казаното е, що, е, от вас. Трябва много да внимавам. Е, разбирам, че искате повече достъп да има към европейски творби, но от друга страна трябва пък да не налагаме европейско разрешение или лицензия, защото американските е, съответно е, фирми ще могат да платят подобен лиценз, а от нас се иска да стигнем до баланс, да може европейското кино да стигне до повече зрители, но без да се разруши изцяло системата и да не се нарушава многообразието. След това, по относно Европейският съюз, Разбирам, че има а, е, много проблеми а, е, е, в Обединеното кралство, за които вие говорихте, но сега пък, ако кажете, че европейския модел е само неолиберален, вече се съдържа проблем съм сам в себе си. А, има и, и регулирани пазари, да разгледаме банковия съюз, да разгледаме различните политики, например в областта на екологията и изобщо за околната среда, регулирането и регламентирането на пазара. Не бива да забравяме. В противен случай оставаме наистина с впечатлението, което вие казвате, че Европа е неолиберална. Това разрушава обаче истинския модел. Много по-важно е да видим къде не, нещата не вървят в правилната посока. Но да видим, че е, и не бива да се подценява факта, че има регламентиран подход към пазарите. Благодаря. Благодаря, председателката. Исках само да кажа, че ние ще трябва да излезем за едно интервю пред Атинанската Итали и телевизия. Много моля да ни извините, затова моля да дойде и да продължи да председателства. Благодаря. а ще се видим по-късно в 19 часа в парламентариума. Благодаря. Благодаря. Господин е, Венте, Полша, заповядайте. Дякую, Дорис. Już о... о том, tym, że cyfryzacja также наших... Благодаря. Благодаря, Дорис. Благодаря, че споменахте нашите кина в Полша, които оцеляха по места благодарение на тази инициатива. Да ви напомня какво се случи с нощи. Големия режисьор Анджей Вайда почина. И ако имате предвид последните му 14 филма, които са известни и в света, и в Полша, те са много значими, и само по тях можем да съдим как може да се лансира европейското кино. Той показва не само миналото на моята страна, Полша, но разкрива много важен елемент във връзка с трансформацията на Полша. Т.е. той е не само голям творец, но той е един а, истински а, будител в обществото. И нещо друго много важно искам да посоча – не само е, с помощта на структурните фондове, но и с помощта на Творческа Европа се подкрепя творческия сектор. Аз лично бях докладчик по въпросите, филмите в цифровата ера. Много е ясно, ние подкрепяме наградата Люкс, защото лансира европейската идея, особено когато има криза на ценности и ставаме свидетели на евроскептицизъм, както виждаме случилото се и в Великобритания. Благодаря. Bitte съм Брексит. Имате думата, само че не говорете за Брексит, моля. Ще се опитам да бъда кратка. Е, Кени и аз преди известно време говорихме на един и същи форум е, говорихме срещу закриването на женската болница в е, Ливърпул. Благодаря, Кен. Обичам да. Наистина, аз работих в областта на творческия сектор преди да дойда тук. Наистина, истински социалист говори пред нас. Аз се отказах от живота си в изкуството, за да мога да отстоявам основните си принципи. Аз съм лейбаристка, подкрепям Джереми и съм истински и честен социалист. Благодаря, че отправи това послание тук от този трибуна. Защото много от нещата, които каза, нещата, за които говори, ние знаем. Защото точно това правим тук. А дяволът винаги се крие в подробностите. И работата на един политик и европейски депутат е именно в комисията. Работата, която вършим именно тук, в този форум, в тази комисия ще доведе до наистина различно положение, да се можем да стигнем до общо споразумение с нашите партньори. А най-тъжното нещо, което Обединеното кралство направи, е да обърне гърба си на този диалог защото ние можем да доведем до промяна тогава, когато сме готови да седнем край масата заедно, съвместно да разискваме проблемите на съвременното общество, глобалното затопляне, всичко това, което говори и Хелга. Е, именно в парламента, въпреки проблемите, които срещаме с екстремистите, виждате, че има повече жени, феминисти, хора, които е, вярват, че трябва да се опълчим срещу избягване на плащането на данъците, например. Тук се извършва много повече прогресивна дейност, отколкото в Уестминстър. И проблемите, на които ставаме свидетели в Европа, например Унгария, която загражда границите си, или хора, които не спасяват беженците в Гърция – е, това са понякога отделни държави членки, отделни хора. Ние обаче трябва да се борим за Европа, в която вярваме. И това е важното, защото много ни е трудна работата. Изключително трудно ще бъде, когато няма да имаме място тук, за да изразим наистина гласа на левицата. Аз съм част от е, тази левица. Считам се за такава и аз съм а, е, също така и член на е, политика, политическата група социалисти и демократи. И аз съм убедена, че Европа е за нас, за бъдещите поколения, които идват след нас. Така че е, вие, като е, режисьор, трябва да си вършите работата с тази цел. Аз като политик трябва да си свърша моята работа, защото аз вярвам в твор, творчеството, културата. Това е с силите на промяната. Така че тук, в този, на тази платформа, трябва да се борим, както се борихме съвместно и за болницата в Ливърпул Ливърпул. И хора като и добре, че ги има все още, които излизат на първа линия в демонстрациите, в протестите, в стачките, редом с синдикатите и най-бедните в обществото. Трябва това да правим съвместно, заедно. Извън парламента ще ни бъде много трудно като британски социалисти да водим тази борба. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Тук обсъждаме британски и социалистическия проблем. Нещата обаче не са, не стоят по един и същ начин навсякъде. Но сега, господин Малтезе, имате думата. Мой ред ли? До толкова, доколкото става дума за мен, какво мога да кажа? Е, изключителна европейска реч произнесохте вие, господин Лоуч. Ние в Италия имаме наистина по сериозни проблеми с ръководството и трябваше да е, изберем и чужденец е, за глава на църквата, както знаете. Но да оставим шегата на страна. Факта, че съюзът става оръжие в ръцете на неолиберализма е едната страна. Но нека да погледнем на положителни аспекти на тази институция, която е демократична, защото е парламент, който е избран от хората и има а, различен, а, различен мандат в сравнение от комисията и съвета. Аз съм докладчик именно от моята политическа група за четвъртия пакет в областта на ЖП транспорта. Парламента гласува по много конкретни текстове, много силни, много категорични, устояващи правата и гаранциите на работниците по отношение на тези условия, които трябва да бъдат запазени, гарантирани за работниците, за сигурността на тяхната работа и бъдеще, дори и когато преминават в частни ръце. Обаче, за съжаление, съвета не се съгласи с нашата позиция. И когато говорим за достоинство, това е една от най-важните характеристики на вашето кино, на вашите творби. Вие върнахте достоинството на унези, които са маргинализираните в обществото. Виждаме изключително много човешко достоинство във вашите творби. Трябва обаче да видим и гаранции за хората. Голяма привилегия за мен бе да мога да ви слушам – е, вие цитирахте Брехт също така в речта си. Брехт казва нещо, което винаги ми харесва Е, седите от другата страна, защото всички е, места от тази страна вече са заети. Благодаря. Благодаря, господин Малтези. Сега обръщам се към Селин. Желаете ли няколко думи да кажете? След това ще дам думата на Кен. А, ah! Ако желаете. Кажи ни нещо оптимистично. Разбира се. Ще каза нещо оптимистично, нали? За това съм тук pour aussi parler du Prélux. <laughs> Euh, за да говорим все пак и за наградата Лукс. Като казахте, че културата трябва да хвърля мостове. Както филмите и литературата, така и киното трябва да хвърлят мостове. Това казахме преди малко, но това не е точно така. Ние които пътуваме с нашите филми из цяла Европа, знаем, че мостовете вече са там. Много е лесно човек да пътува със своя филм. Все едно да обикаляме, да убеждаваме хората, че трябва да имат културен живот, за да разберат Европа. Не, а, не това е проблема. Културните мостове вече са хвърлени. И ние просто пътуваме с нашите филми. Аз пътувах в 10-12 филма с един и същи филм. Изключително простичко е, е човек да стигне до е, хората. Културата вече е създала мостовете. Те вече съществуват, така че не трябва да ги строим. Сега просто по тях трябва да пуснем творбите. Затова е, в това се крие и красотата на наградата Лукс. Защото мислим как да превозваме, да пренасяме тези филми през мостовете, които така или иначе вече съществуват. Исках да кажа още нещичко. Гледаме на културата като на наследство, като на нещо от миналото, но не тя е жива. Тя е жива и днес. И затова трябва да отразява в по-голяма степен днешното общество. Исках да кажа нещо и за жените. 80% от филмите се правят от мъже. Едва 20% от тях са дело на жените във Франция има най-много жени, е, които се занимават с е, филми, но ние сме част от тези 20%. Това е според френската статистика. Истината е, че в е, киноучилищата, в университетите, в тези специалности има много жени, но има един стъклен таван. Дали жените разполагат с по-малко средства и не могат да си позволят да направят филм – 2,8 милиона е сумата, която трябва на една жена за да направи филм, а трябва 4 за мъж. От създаването на Кан 1800 филма са били избирани, от които 68 на жени. Винаги можем да кажем е. Имаше много дълги години, 2012, 2005, 98 година са годините, в които а, имаше жени. Просто има стъклен таван. Това трябва да се знае. И да не забравяме, културата не е свързана с миналото, тя не принадлежи на галите. Тя е част от днешния живот. Трябва да има повече жени, повече азиаци, повече араби. В тази зала виждам а, а, смес от различни хора, което е чудесно. Наистина удоволствие за мен. Благодаря, Селин. И аз това исках да те попитам, но не ни остана много време. Не беше много оптимистично това, което каза, но все пак ти ни вкара отново на пътя към наградата Лукс, което беше нашата тема. Имам още 5 минути. Господин Кен Лоуч, заповядайте. Um, Благодаря. Благодаря. Изключително поучителна дискусия. Много ми беше интересно да изслушам казаното от всички. Едно нещо. Филмите не могат да се показват безплатно, защото имат дистрибутори по средата на варигата. Някой ми каза така. Сега, ако имаме предвид интернет, когато някой обаче се оповести, че ги притежава, трябва да ги свалим от интернет. В Великобритания се надяваме, че ще можем да ги излъчваме в конкретни а, общности с много ниска цена на билетите. Е, всъщност целият този въпрос с е, дистрибуцията е нещо много интересно. Инициативите са добри. В нашата страна, в Лондон, може да се гледат европейски филми. Ако сте извън Лондон, обаче, не можете. Така че, ето, това се случва. Повечето хора няма да могат да гледат филмите, за които говорим сега. И ако сериозно подходим и искаме наистина да има налични европейски филми за всеки достъпни, трябва да помислим как може да е, общините да притежават е, е, кина, така както притежават театри. Да имат програмиране, което да се осъществява не от хора, които се интересуват от заведения за бързо хранене, от филми. Това е нещо, което може да се направи. Тоест, кой ще бъде собственика на киното? Това е нещо нещо много важно. И в страни от това. Е, споменахте фестивали. Без фестивали сме загубени, но нещо, което наистина е много тъжно, е, че изглежда е много трудно днес да има фестивал без голяма корпорация, която да го финансира. Защо? очевидно, за да могат да си сложат логото, но в крайна сметка важно е да се знае, че нищо не се случва без големите корпорации, да кажат така и така трябва да стане. Просто няма как да се проведе фестивал без голям корп- корпорация, които да присъстват да кажат, ето колко централна е тяхната роля в нашата култура. Те не трябва да имат централна роля в нашата култура. Ние трябва да можем да я провеждаме в фестивали, изложби, концерти, без участието на големите корпорации, без тяхната благословия. И е, Европейския съюз е, дали е само изключително неолиберална организация, Ами, е, а, аз просто гледам фактите, вие а, е, имате познанията. Аз чета договорите, споразуменията, решенията на съда и виждам какво се случва и всичко ми изглежда доста неолиберално. Аз мисля, че тук вече трябва да докажете, че не така стоят нещата. Има конкретни решения, които трябва да се вземат, включително и на съда. Основните документи може би трябва да се е, променят и тогава вече няма да кажем, че с неонибелялно политиката. В страни като Гърция мога да кажете на такива страни, можете да не си продавате активите на страната. В противен случай няма как да ви повярвам. Ако го направите, тогава аз ще ви повярвам и другите хора като мен ще ви повярват. Сега, що се отнася за частните компании и ЖП транспорта? Нещо, което исках да ви прочета, е един цитат от Уилям Блейк, голям поет, творец, художник, който каза когато съществува идеята за пари, не може да има изкуство, има само война. Мисля, че е бил прав. Yes, I would like uh, to thank our благодаря много е, на нашите гости от сърце. Е, наистина е, виждаме колко отдаден на идеята беше нашия лектор. Дебата беше изключително интересен. Това са европейските дебати по същество. Много благодаря. Благодаря също така на Дорис Пак. Удоволствие да бъдете сред нас. И да ви напомня, колеги, и е, зрители днес недалеч от тук, в 7 без 15, ще бъде откриването на а, изложбата а, 100 нюанса на светлината. Това е 10-та на черстването на наградата Лукс. Е, е, заместник председателя на Европейския парламент Антонио Таяни ще бъде там и Силвия Коста, председателката на нашата комисия. Горещо ви каним. Заповядайте. Благодаря.